Добро утро на всички. По изключение провеждаме цял ден заседание на подкомисията по правата на човека в четвъртък и не очаквам да имаме много голямо присъствие, но въпреки това имаме важни точки в дневния ни ред и аз искам да преминем към своевременното ни изслушване за ситуацията за Бирма. Но преди това нека да приемем дневния ред. Дневния ред е прият. Ще обсъдим доклада на госпожа Андри Кене. Това е годишният доклад за 2009 за правата на човека по света. След това ще имаме размяна на мнение с представители на Регионалната комисия за търсене и оповестяване на истината относно военните престъпления и другите сериозни нарушения на правата на човека бивша Югославия. В следобедните часове ще проведем изслушване за борбата срещу безнаказаността с примерът в Аржентина и ще имаме гости за участие в това изслушване. Преминаваме сега към точка четвърта, именно изслушване относно правата на човека в Бирма, Мянмар, предбит на предстоящите парламентарни избори на 7 ноември тази година. Ние регулярно сме разглеждали ситуацията в Бирма. Бих искала сега да спомена, че се обърнах към върховния представител баронеса Аштън предвид на, за срещата на Общо събрание на ООН, която тече, да има резолюция за Бирма в подкрепа на резолюциите на ООН. Така ще се създадат основите за Международна анкетна комисия за сериозните нарушения на правата на човека в Бирма, Мянмар, както и в Северна Корея. Така че това е в ход. Днес съм поканила трима специални гости за нашето изслушване. Искам да ги помоля всеки от тях да говори по 10 на минути. След това ще включим и Европейската комисия. Тези гости са господин Бен Роджерс. Той представлява източноазиатският екип Christian Solidarity Worldwide. Те работят много активно в Бирма и Северна Корея. Неодавна той публикува и книга за лидера на режима Там Суе. И заглавието е Демаскиране на тирана на Бирма. За нас ще е интересно да чуем какво имате да ни кажете. Втори ни специален гост е госпожа Зоя Фам, тя е международния координатор за кампанията за Берма в Обединеното кралство. Тя е добре известна на депутатите и от предишни срещи миналата година. Третия ни специален гост е госпожа мисис Деби Стотарт. Тя е координатор на альтернативната група на Асиан за Бирма. Тя е също заместник генерален секретар на Международен интернационал по правата на човека. С нея също сме провеждали среща миналата година. Искам също да ви кажа, че следващата седмица тук в Брюксел ще се проведе а, срещата на върха АСЕМ на 4 и 5 октомври. Аз се опитвам да приканя политическите групи да излезат с изявление на комисията и съвета на мини-сесията на парламента, която ще се проведе тук в Брюксел непосредствено след срещата АСЕМ, защото за нас ще представлява интерес какви са заключенията на Европейския съюз от тази среща. Убедена съм, че политическите групи ще дадат своето съгласие и че ще имаме възможност да обсъдим сериозното положение с правата на човека в страна като Бирма, Мянмар. И сред нас също е господин представител на Генерална дирекция външни отношения на Европейската комисия, който ще говори от името на Европейската комисия. Господин Роджерс е, е тук и искам да му дам думата. Добре да ме чувате. Благодаря ви за това, че организирахте това изслушване в този важен момент за Бирма и че ми давате възможност да говоря днес пред вас. Политическата Хуманитарна ситуация, ситуацията с правата на човека в Бирма е изключително сложна през последните години, но през последните три години след потушаването на бунтовете на буддийските монаси, ситуацията се влуши допълнително. По-рано тази година аз пътувах по границата с Тайван, срещнах се с беженци от карените. Трябваше да направя това посещение в лагера а, тайно през нощта, защото не можеше да се срещна с тях през деня. А, срещнах се там с а, човек на 35 години, чието крака бяха а, отрязани от мина. В тъмнината на неговата бамбуква колиба той ми каза следното. Аз трябваше да избягвам бирманската армия многокрайно, многократно и непрекъснато трябваше да бягам до сега. Това е моя живот. Бирма се управлява от, от един от най-лошите диктатори в света, генерал Тан Шуе. Той е героя на книгата, която споменахте. Той се счита за третият е, най-лош диктатор след е, Ким Джон Ил и Робърт Мугабе. Той няма никакво съчувствие към своя народ. Неговата единствена програма е да остане на власт е, и да запази богатството на семейството си, като по този начин той непрекъснато нанася огромна вреда на своя народ. Бирма се управлява от поредица от военни режими от 1962 година насам. Ташуе започва своята кариера като почтальон, след което се издига в военната иерархия. Това не означава, че той не е интелигентен. В някои отношения той е доста а, умен, защото успява да се задържи на власт, а, да бъде добър манипулатор. Той има тактика на разделяй и владей и я използва както срещу своите съперници вътре в режима, срещу своите опоненти в Бирма, както и срещу международната общност. При неговия режим Бирма е една от най-бедните, най-корумпирани, най-репресираните страни в света. Всъщност тя е в най-лошо положение, според някои оценки на Human Rights Watch. Има силен национализъм в управляващите, което е насочено срещу небирманците. Това засяга особено и източните части на Бирма, карените а, и шан, етническите малцинства. Жена, жени, деца, възрастни са разстрелвани и подлагане на изтезания. Жителите на селата се използват за разчистване на мините. От 1996 година са унищожени повече от 3500 села. Стотици хиляди бяха принудени да на напуснат страната. Когато военните нападат селата, те оставят след себе си мини в входа на тези села, което не позволява на хората да се завърнат. Водещи юристи стига до извода, че всичко това е равносилно на военни престъпления, престъпления срещу човестето. Представителят на ООН за човешките права в Бирма също прави това заключение. В е, източна и северна, в западна и северна Бирма режима на Таншуе продължава а, сериозните нарушения на правата на човека на етнически групи. Има също случаи а, на а, млада жена от а, Качин, която е, е била брутално изнасилена а, и удушена от двама войници. Будистите, както знаем, се дигнаха на Буд през 2007 година. Тан Шуей също има силни предразсъдъци срещу нон-будистските религиозни мълценства, особено срещу християните и мусулманите. В щата Чин християните са принудени да слагат кръстове на хълмовете, на върховете на, на планините, защото нямат друга възможност да проповядват а, своето вероисповедание. А, вчера, ако е в северни съобщенията, Конгреса на САЩ е приял първата си резолюция а, за ситуацията на а, Ронча които са положени на сериозно ограничаване на движението им, на образование. Те са принудени да работят. Е, има потвърждение е, от напуснали бирманската армия на тези съобщения. Е, тези ронжи са на път да бъдат изтребени до края. Изключително важно е международната общност да се опита да разбере за какво става дума. Тан Шуе има патриархално виждане, което се вижда в отношението му към Нобеловия лауреат Янг Сун Сучи. Той отказва да провежда диалог с нея и в редките случаи, когато са се срещали, той е считал, че е като по-млада от него и като жена тя няма право да го а, получава. И че работата в този случай е да се говорят за времето и да пият чай. Таншуи реши да изгради нова столица, Нейпадор – това означава седалище на крале. А бирманските крале са имали такъв навик да изграждат подобни нови столисти, за да оставят нещо зад себе си. Това е човек, с който не може да се говори разумно. Като войник той разбира само езика на силата. Бъртъл Линтнер, експерт по Бирма, казва, че не може да се очаква каквото и да е взаимодействие с неговия режим, което да доведе до някаква смислена, някаква смислена промяна и дори до скромна демократизация. Въпреки някои анализатори, Шуе се интересува от международното мнение и не остава неподатлив на натиска но тази, този натиск не е достатъчно целенасочен и последователен. Една добре обмислена стратегия, която да включва а, строги, насочени мерки, които сериозно да сегнат генералите, а, е това, което е необходимо. Тя да е съчетана с економически мерки, които също могат, ако са целенасочени, да доведат до нужния ефект. Искам накрая да кажа какво би могъл направи Европейския съюз. Европейския съюз трябва категорично да отхвърли е, изборите, които е, ще бъдат е, фалшифицирани през ноември. Тези избори са предназначени да увековичат военното управление на базата на лошата нова конституция, така че няма никакви перспективи за промяна. Европейския съюз трябва да се противопостави на всякакво изкушение да облегчи санкциите. Сегашните мерки трябва да останат, докато се постигне истински напредък, освобождаване на политическите затворници и спиране на нападенията срещу етническите малцинства. Режим, режимът не трябва да бъде възнаграждаван за своите престъпления, трябва да се осмислят по-целеви санкции. На трето място Европейския съюз трябва да работи активно, да настоява и ООН да възстанови процеса на диалог на високо равнище за постигане на национално помирение чрез тристранен диалог. И накрая, надявам се това, което може да доведе на забавни мерки, е Европейския съюз да предприеме мерки да подкрепи призивите да се сложи край на хуманитарните и военни престъпления, извършени от режима на Тай Шуе, да се окаже подкрепа на, под, на а, предложението да се е, създаде а, международна анкета, която да разследва това, което се случва в Пирма. Европейския парламент а, отправи към комисията молба в този смисъл. Ако бъде изпълнено това, може да се надяваме, че Тан ще се почувства по-мотивиран да сложи край на страданията на бирманците, предизвикани от неговия режим. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря ви и за четирите препоръки, които формулирахте в края на изказването. Европейският парламент би искал Европейския съюз да бъде активен участник. Надяваме се, че по време на дискусията съветът ще ни каже нещо за комисията за разследване. Сега ще дам думата на госпожа Зоя Пам от Бърма Кампейн, Обединеното кралство. Благодаря, госпожо председател, за това, че организирахте това изслушване и ми дадахте възможност да говоря пред вас госпожо председател. Преди три години будистските монаси в Бирма излязаха на улицата и настояха за промяна края на военната управление, човешки права и демокрация. Тези монаси бяха подложени на куршуми, много от тях бяха арестувани, изтезавани, много от тях избягаха. За да избегне международния натиск, режимът пристъпва към фалшифицирани избори. Тези избори ще доведат до конституция, която ще е, увековечи военно управление без права на човека, без да се решат проблемите, които има Бирма. Аун Сан Сучи, ръководителят на демократичното движение, остава по домашен арест. Тя е задържана от повече от 15 години в нарушение на международното право. Заедно с това поне около 2200 политически затворници в Бирма са подложени на мъчения, отказва им се медицинско лечение, изпращат ги в различни затвори в отдалечени райони и членовете на семействата е много трудно да ги посетят. Националната лига за демокрация, основната дем... опозиция, е забранена. цензурата се запазва и дори засилва диктатурата е, е решена да е, сложи е, край на всяка съпротива. Според изборите и Конституцията, президента трябва да е бивш военен или настоящ военен и той избира министрите в вътрешните работи, и отбраната, те ще осъществяват контрол. Конституцията, която ще бъде прията след изборите, има за цел не само да укрепи военното управление, но да сложи край на етническото многообразие в Бирма. Реакцията, каква е реакцията на Европейския съюз? Европейските страни са разделени по въпроса за Бирма. Някои страни казват, че тези избори са кухи и трябва да бъдат осъдени, тъй като няма да доведат до промяна. Има обаче страни, които казват, че тези избори ще доведат промяна и трябва да се започне от начало. Дами и господа, нека да ви кажа, никак, не са настъпили никакви промени. Нападките срещу етническите младсинства продължават и заедно с това диктатурата в Бирма извършва военни престъпления, престъпления срещу човечеството, е, е, в това число изгаряне на живи хора, изнасилвания, групови изнасилвания, обезглавявания и използване на принудителен труд. Госпожо председател, повече от 3500 села бяха разрушени през последните 15 години и само в източната част на Бирма. Тези жителите им бяха принудени да избягат. Десетки хиляди трябваше да избягат, в това число и аз самата режимът преднамерено насочва усилията си срещу граждански лица. В началото на годината аз бях в Бирма и се срещнах с една жена, която е само на, била е само на 24 години, когато е била принудена да пренася тежести за военните. През нощта е, е била подложена на групово изнасилване от войници. Това се е повтаряло многократно. В един момент баща й е бил, я е защитил, той, след това той е бил застрелен и тя и семейство и са били принудени да избягат. Дами и господа, срещнах се и с едно семейство, което тук е избягало от обстрел с а, а, снаряди. Това, де, това момче е било в училище. Бирманската армия е, ги е подложила на обстрел. А, момчето е починало няколко дни след това. Тези две момчета също са били а, е, ранени при този обстрел. Му Блау. Тя била принудена да носи а, те, военен материал за военните и това е а, широко разпространена практика. Режима използва принудителен робски труд. Блау е един, от, един такъв случай. Тя е била принуждава да, да носи тежки товари с двете си деца, била принуждавана да изминава дълги разстояния пеш. Впоследствие е успяла да избяга. Още едно престъпление, извършено от а, диктатурата, е използването на деца за войници. Срещнах се с едно момче, което ми каза, че е отивал да посети баба си и дядо си, когато а, военни от режима са го отвлекли а, и са му, са му казали, че или трябва да стане войник, или да отиде в затвора. Той е, се, тъй като е, не е искал да бъде изпратен в затвор, е станал войник а, и е бил е, в последствие е бил изпращан да пали къщи. Дами и господа, ние оценяваме това, че Европейският парламент е приял резолюция за Бирма и Оценяваме това, че Европейският, че е, ООН е, настоява за е, разследваща комисия, независимо от резолюцията на Бирма и независимо от това, че експерт от ОНЕ настоява за разследване, Европейският съюз не взима решение за подкрепа на комисията за разследване. Дами и господа, ние знаем, че изборите, които са насрочени на 7 януари, няма да доведат до реална промяна за хората в Бирма, няма да доведат до промяна, която искат хората. Време е Европейския съюз и цялата международна общност да предприемат нещо. Ние трябва да направим така, че Европейският съюз оказва официална подкрепа на комисията, на разследваща комисия на ОНЕ, която да се занимае с военните престъпления, престъпления срещу човечеството. Време е международната общност и Европейския съюз да разберат истинската същност на диктатурата в Бирма. Тази диктатура се състои от войници. Те не са политици, те не са дипломати. Те няма да реагират на внимателен подход. Обединените нации имаше посещения от 40 делегации от ОНЕ, но това не доведе до нищо. Европейския съюз прави същата грешка, като изпраща свои пратеници в Бирма. Трябва ни по-ясен натиск от страна на Европейския съюз. Трябва ни ясен график, така че да и, и да бъдат предвидени конкретни последици. Е, ако не бъде ако не настъпи реална промяна, трябва да бъде оказан натиск. Европейския съюз не трябва да разхлабва санкциите без конкретна промяна. Ние трябва трябва ни по-целенасочен международен натиск, това число правен натиск, политически натиск и целенасочен економически натиск. Дами и господа, ние знаем, че режимът ще проведе изборите, но след тях трябва да се положат усилия за нов диалог. Знаем, че ООН е непрекъснато настоява за тристранен диалог в Бирма, за диалог с диктатурата и демокрация под ръководството на Аун Сан Сучи, дами и господа. време Европейския съюз и Обединените нации да положат повече усилия, за да има истинско представителство на етническите групи, както и демокрация, и да се сложи край на диктатурата, да се проведат преговори, за да се реши проблемът. Заедно с това хората живеят в бедност и те в Европейската комисия трябва да предостави повече хуманитарна помощ в Бирма, в това число международна помощ, защото половин милион души са вътрешно разселени. До тях не може да се стигне вътре в Бирма, тъй като диктатурата блокира оказването на помощ. До тях може да се стигне само чрез международна помощ, например от Индия и от Тайланд и други страни дами и господа. Това, което иска демократичното движение в Бирма е истинска, а не куха демокрация чрез тристранен диалог, който се подкрепи от ООН, е, Европейския съюз и САЩ и други страни. Надяваме се, че Европейския съюз ще отвои усилията си за да убеди Обединените нации да проведе тристранния диалог. Необходимо е истинско национално помирение, което да доведе до помирение. Независимо от нашата раса, етничност, религия, всички са равни, всички трябва да бъдат третирани по един и същ начин. Хората в, от Бирма имат нужда от подкрепата а, благодаря ви. Очевидно е, че всички в тази зала оценява вашето, вашият категоричен и ясен призив е, Европейският съюз да заеме ясна категорична позиция по отношение на това разследване. Благодаря ви за предложенията за трансграничната помощ. Накрая искам да поканя Европейската комисия да реагира на исканията и предложенията особено по отношение на това, което случва в Генералната асамблея. Преди това обаче искам да поканя госпожа Деби Стотър, координатор на альтернативната мрежа на АСЕАН за Бирма. Заповядайте. Добро утро. Преди да премина към изказаното ми, искам да кажа, че като езика, която живее в Тайланд и работи по въпросите на Бирма, за мен е изключително важно да се разбере, че всеки път, когато можем да постигнем някакъв политически напредък и някакъв правозащитен ангажимент в Азиан, азиатските страни изведнъж омекват, защото те гледат към Европа. Ако Европа не заеме по-твърда позиция, и АСИАН няма да се движи напред. Ако Европа проявява а, меко отношение, азиаците ще проявят още по-меко отношение. Ангажимента към правата на човека е свързано с това, което се случва и в Европа. Така че ако в Европа се отдават по-малко средства за тази цел, още по-малко отиват надолу по веригата. Ние следва да разберем, че не трябва да позволяваме Европа да се превърне в причината а, Азия да бездейства относно Бирма. Зоя а, и Бен вече говориха за Конституцията и за избирателните закони. Според нашия анализ, е, избирателните закони, провеждането на изборите, основните разпоредби в Конституцията означават, е, че първо причините на конфликта, на политическата, и економическа криза в Бирма, в резултат от е, нарушаването на правата на човека, могат да се задълбочат след 7 ноември. Ние вече виждаме неприемливите избирателни закони и е, се оказва, че е, лидерите трябва да отидат в изнадие, за да могат да участват в е, изборите. Има хора, които са хвърлени в затвора за това, че са се опитали да спрат провеждането на изборите. Има и странни ситуации, при които на хората не им се позволява да носят лозунги, национални флагове по време на политически събирания. Хората, които са изключени от изборите, са повече от 2000 политически затворници. Мнозина от тях биха били много успешни политици, ако им беше позволено да участват. лидера на Шен е в затвора за срок от 93 години. Един младеж е осъден на 104 години затвор през януари миналата година за това, че е разпространявал листовки за права на човека. Виждаме, че този режим е твърдо решен да направи така, че политическите затворници ни да не могат да участват не само в тези избори, но може би и в не само в този им живот, но и в бъдещия им живот, като се има предвид дългите присъди, които са им наложени. През 1909 имаше 492 места. В 2010 те са се отвоили въпреки това, виждаме съвсем малка част от хора и партии, които могат да участват, на които им е позволено да участват. Това е особено важно, като имаме предвид, че правото на хората да участват, да избират своето правителство, е основно човешко право. А от тези цифри ние виждаме, че не е така, че правото на хората да упражняват правото си да избират този, който ще ги представлява, е изключително ограничено. Аз няма да навлизам в конкретните разпоредби на Конституцията, които пораждат на конфликти, но искам да кажа, че това са областите, в които е възможно да възникнат конфликти. Това са оранжевите точки – това са групите, които са се отказали да предадат контрола на въоръжените е, сили, защото техните общности не получават дори основни човешки права. Те искат е, да защитават своите общности срещу е, нарушение на правата на човека. Ако се намалят нарушенията на правата на човека и конфликтите, трябва да погледнем и следващата карта, която показва там където са е отнето правото на 3000 села да участват в изборите. 3314 села миналата седмица беше обявено, че няма да могат да провеждат избори. Виждате, че тази карта отговаря на картата на която показахме вероятните точки на конфликта. Избирателната комисия не позволява на 14 етнически кандидати да кандидатстват за места в парламента. Така че има силни ограничения наложени на етнически групи, които и без друго а, са обект на сериозни а, нарушения. Между март и август на тази година ние успяхме да документираме поне 15 извънсъдебни убийства. Има непрекъснато използване, системно използване на принудителен труд в е, етническите райони, както и прогонването на хората от домовете им, много случаи на сексуално насилие, изнасилвания – непрекъснато преследване на мусулманското малцинство. В ръката си държа един доклад, който беше публикуван в понеделник за принудителното набиране на деца за войници в южната част на Бирма. През май, между май и август 14 деца са били принудително наети като войници от армията. В едно село са принудили 14 граждани да се присъединят към милицията. Сред тях е имало деца. През последните месеци поне две деца са били наети като войници. Едно от децата не е искало да се присъедини към войната, а към войската и то е било убито. Ето защо аз съм тук, за да заявя отново, че сега повече от всякога е наложително Европа да заеме твърда позиция в подкрепа на човешките права и демокрацията. Ако Европа не поеме лидерска роля и ако заеме позиция на изчакване, ние можем да се изправим пред най-ужасния сценарий, най-ужасната катастрофа, която можем да се представим, да се задълбочи конфликта, да се нарушат престъпленията срещу човечеството. Има ужасна възможност така нареченият избран парламент в, Евро... в Бирма, който се доминира от военните, да подкрепя военно-престъпленията и насилието срещу цивилното население в пограничните райони. Ситуацията няма да се промени, ако не се стигне до война. Ситуацията ще остане такава, каквато е ще има шепа хора в парламента, които ще могат да говорят открито, но те няма да имат правомощията да променят нещата, освен ако международната общност не окаже натиск, ако искаме да подкрепим хората в Бирма и тяхното противопоставяне на военния режим, ние трябва да им дадем нужните лостове. Европа трябва да има силна позиция за отстояване на човешките права и демокрацията в Бирма. Читам, че има много неща, които бих могла да кажа, но беше вече казано всичко, което имаше да се каже от Зоя Фам. Аз подкрепям препоръките, които бяха направени. От това се нуждае Бирма. Ние трябва да гарантираме, че жертвите на военно престъпления и престъпления срещу човечеството трябва да имат правото на правосъдие. Те трябва да знаят, че Европа и международната общност са напълно посветени и ангажирани с гарантирането на спазването на тези права и което е още по-важно, ние поставяме това на масата. Ние гледаме на тези въпроси сериозно, за да може режима да разбере, че не може да продължава да извършва престъпления. Благодаря ви, дами и господа. Much, Благодаря, госпожо Стотард. Чухме изключително ясни препоръки и искания към Европейския съюз. След малко ще чуем становището на Европейската комисия. Преди това искам да приветствам с добре дошли две групи. Е, в, на последните два реда седи група от представители на преводачески служби от цял свят. Знам, че вие представлявате важни организации като Световната здравна организация, Световната банка, Държавния департамент Международната организация на труда и Международния наказателен съд за бивша Югославия. Благодаря ви за посещението. Що се отнася до Бирма и Мян, Мянмар, тук сред нас е група активисти от службата Бирма Европейски съюз. Искам да помоля Иска, бих искал да попитам дали представител на тази група иска да вземе думата само за няколко минути. Заповядайте. Накратко, ако обичате. Благодаря, госпожо председател, за това, че ни поканихте да говорим днес. За нас е удоволствие, че сме тук. Вчера дойдохме от Мянмар. Моите колеги и аз представляват гражданското общество в Uh, Знам, че имам само няколко минути, затова бих искал да кажа няколко основни въпро... неща. Независимо от институционалната структура, бирманското гражданско общество продължава да настоя да се бори за демокрация. Внимание трябва да се отдаде внимание на участието на хората. А, и това да с... тези усилия отдолу нагоре трябва да се да допълват усилията отгоре надолу. Демокрацията изисква и реално властяване на хората. Материалната помощ не е достатъчна. Хората трябва да разберат, че трябва да им се даде възможност сами да изградят бъдещето си. Ако Европейския съюз иска да помогне, подпомогне каузата за правата на човека, те трябва да подкрепят онези движения, чиято цел е да областят хората. Това е движението на гражданското общество, което се основава на ценностите на гражданското общество. Човешки права, демокрация, които един ден ще доведат до изграждането на култура на мир и демокрация в Бирма. Сега е времето да засилим подкрепата за бирманското гражданско общество. Моля ви, подкрепете тези инициативи. По-нататъчното изграждане на капацитет на неправителствените организации. Необходима е Необходими са повече възможности за граждански форуми, за овластяване на жените, младежите и други е, маргинални групи, засилена хуманитарна помощ и помощ за устойчиво развитие, подкрепа за свободни независими медии, образование и обучение, повече възможности за участие и е, мирно и мирни демонстрации. Също така трябва да, да се води диалог с органите в рамките на гражданското общество да се положат усилия да се засили ролята на неправителствените организации. По-нататъчната институционална реформа, реформа в сектора на сигурност – тези дейности отдолу нагоре и отгоре надолу трябва да са задължителни е, за изграждането на права на човека и демокрация в Бирма. Благодаря ви за посещението в Бирма. Убедена съм, Uh, Благодаря ви за посещението в Брюксел. Е, и ви благодарим за, за препоръките за това как могат да се решават проблемите в Бирма. Сега думата има господин Симас Гилеспи от Европейската комисия. В, мисля, че в рамките на Европейската служба за външни дейности се надяваме, че ще чуем единно становище, а не отделно становище на комисията, отделно становище на съвета. Господин Желеспи има думата. Благодаря, госпожо Хаотела за поканата ви да говоря днес пред вас тази сутрин на това своевременно изслушване. Аз слушах а, внимателно изказванията и няма да ги коментирам по-отделно. Няма да коментират отделни а, случаи на, на насилие, на проблеми в економиката и прочие, тъй като всичко е ясно. Върховният представител госпожа Аштан е силно безпокоена от ситуацията. Аз няма да се спирам на пълния анализ за сегашната ситуация. Достатъчно е да погледнем доклада на групата на приятелите на генералния секретар Банки Мун, която проведе среща отдавна. Разбира се, е, имаше страни от Азия, включително Индия и Китай, бяха насърчени да се погледне положително на ситуацията, но е трудно да не се почувстваме разочаровани, защото дори японския представител, който обикновено резервиран, запита как може да се счита, че това ще бъдат всеохватни избори при положение, че повечето от лидерите на опозицията са хвърлени в затвора. Има два начина по който можем да погледнем на изборите. На първо място да приемем, че те са кухи, е, безмислени избори, не носят е, нищо. Това е позицията на някои от държавите членки и това е мнението след е, сложен процес на вземане на решението и на партията на Янсан Сучи. Както знаете, има други, които заявяват, че независимо от трудностите, е, независимо от мрачните перспективи, трябва да се направи опит и да се опитаме да бъде постигнат известен напредък и да се излезе от сегашното много трудно положение. Те ви спомена, че това е становището на някои държави членки но това е мнението на много хора вътре в Бирма, не само организации на гражданското общество, които нарастват и които трябва да подкрепим 260 кандидата, които участват в изборите от демократични партии, които не са в а, а, на правителството. Това са около 250-260 кандидата по наша информация, които провеждат кампании. Обстоятелствата са сложни, защото има висока такса за регистрация. Има редица други пречки. Кампанията се провежда в ситуация, която е твърде доминирана от военните. Ние трябва да подкрепим и тези хора. Би било погрешно да ги игнорираме, да не отчитаме тяхното мнение. И според нас трябва да направим всичко по силите ни, за да им помогнем в тези трудни обстоятелства. Би било жалко, ако някаква а, фракция реши, че не си струва да се гледа сериозно на изборите и да се получи изблъсък с онези, които искат да участват. Ако се опитаме да подкрепим тези вътре в страната, това не означава, че трябва да отслабим а, вниманието, което отделяме на това, което казват а, хората, които а, имат друга позиция. Защото подобно нещо би било само от полза за правителството на военните. Ние ще направим анализ на резултата, това ще отнеме време и може би някъде в началото на следващата година ще можем да направим такъв анализ. Не става дума само за това опозиционните партии да получат 5-10% от местата. Важно е кои ще бъдат министрите, но най-вече каква ще бъде политиката на цивилното правителство, дали ще има някаква промяна в управлението на правата на човека, в управлението на економиката. Има известна надежда, че след изборите правителството ще позволи по-широк достъп на правозащитници. Това става сега преди изборите. Надяваме се, че това може да се случи по-бързо, но всъщност трябва да изчакаме, за да видим. Да... Беше изразено безпокойство от много от ораторите за хуманитарната ситуация и необходимостта да се окаже помощ на хората на място. Еко, през следните седмици ще проведем мисия. Ние ще разговаряме с властите и ще търсим възможност за по-добър достъп в източна Бирма, около тайландската граница, в зони, които са били недостъпни за нас преди. Позволете ми сега да се спра на въпроса за анкетната комисия която да извърши разследвания. През април Министерският съвета на министрите обсъди въпроса за Бирма-Мянмар отново. И съветът потвърди своята подкрепа за усилията на Банки Мун и подкрепи доклада на господин Кинтана. Искам да подчертая също, че независимо от това, което се казва, че Европейския съюз е има по-мека позиция по въпроса. Европейския съюз непрекъснато на всички форуми поставя въпроса за човешките права в преки разговори с бирманските власти. Върховният представител Аштан се срещна с външния министр на Бирма в Мадрид през месец май. Освен това разговаряме с съседните страни, като Китай, Индия, страните от АСИАН. Ние ще продължим да обръщаме внимание на този въпрос както на срещата на върха АСЕМ, така и в двустранни срещи на президента Барозо и на Ван Румпой. По време на срещи с азианските лидери. Така че това е, е въпрос, който е на нашето внимание. Аз нося белезите на трудните разговори, които са водени по тези е, въпроси. И искам да кажа, че действително се опитваме в трудната ситуация да постигнем реален напредък по човешките права. Как да работим от тук нататък? Експертите по човешките права в е, съвета и в комисията са в контакт с някои от вас – по въпроса за анкетната комисия. За нас въпросът е до каква промяна ще доведе това на място. Добре е да има декларации, да се иска изясняване на ситуацията, но можем ли да направим нещо, което да има отражение вътре в страната? Също кога да се проведе, как да съберем подкрепа от заинтересовани страни. Например, Китай заяви, че няма да подкрепи подобна инициатива, тъй като Бирма, Миенмар не е член на ICC. Този въпрос трябва да бъде разгледан в съвета за сигурност. Има и други аспекти. Няма да ги споменавам всички. Достатъчно е да кажем, че ние не сме оставили на страна този въпрос нито пък САЩ са направили това. Последните ни контакти с Кърт Кембъл на тези срещи той каза, че САЩ не са отхвърли нищо по въпроса, но очаква да видят резултатите а, от изборите през ноември, за да се реши какви стъпки да бъдат предприяти за бъдеще. Въпросите за времето и за набирането на подкрепа в съвета за сигурност са важните въпроси, на които трябва да обърне внимание. И трябва да видим най-сетне какво ще се случи на тези избори, какво е готово да направи новото правителство, ако изобщо има такива намерения. Но искам да ви убедя, че ние следим внимателно ситуацията. Сега искам да се върна към някои други въпроси. Съгласен съм напълно с БЕМ, че на първо място трябва да идват усилията в рамките на ООН. Диалогът на Корт Кембъл и опитите за диалог на високо равнище, което се опитва да проведе Европейския съюз, не могат да заменят ООН, а трябва да се разглеждат като подкрепа за действията на ОНЕ. Но ние търсим силно ангажиране от страна на За Затова не трябва да се отправят погрешни послания на място от членове на ОНЕ, защото има съобщения, които казват, че след изборите ще може да се премине към пълно ангажиране с а, а, мянмарските а, власти за предоставяне на помощ. Относно санкциите. А, нямаме намерение да вдигаме санкциите след изборите. Аз лично считам, че дори няма да обсъждаме някакви промени в сегашната позиция, преди да имаме ясни доказателства, че има положително развитие в Мянмар. Санкциите ще останат и не трябва да считаме, че само защото ще се проведат избори в Европейския съюз, ще има силни призиви за тяхното отслабване. Съгласен съм с това, което каза Деви за АСИАН това е свързано с изявлението на САЩ за засиления им диалог, опитите им за такъв диалог с властите в Миянмар и че ще има по-мек подход. След това това беше коригирано. Надявам се, че колегите тук ще имат предвид, че трябва да настояваме пред Сингапур и Тайланд да се ангажират, защото те имат по-силни економически взаимоотношения с Мянмар, което означава и по-силно влияние. През предстоящите срещи в рамките на срещата на върха АСЕМ ще имаме по-ясни Представя за това какво да се предприеме в седмиците след провеждането на изборите през ноември. Е, смятам да спра до тук, предвид на времето, което напредва. Благодаря, господин Джилеспи, за това изказване от името на Европейската комисия. Мисля, че нашият основен проблем е, че искаме единна политика на Европейския съюз и продължаваме да чуваме, че някои държави членки мислят по един начин, пък други по друг начин. Е, крайно неудобно е това, че не, не споменаваме по именно държавите членки, които принадлежат към различни лагери. Е, Лошо е, че няма, че няма единна политика. Ако има начин да чуем кои са различните държави е, членки, е, сега е вече време да дам думата на депутатите. Госпожа Гомес има думата. Госпожо председател, мога да кажа, че И аз съм полагала огромни усилия Бирма да бъде поставена на първо място след първите приоритети на международно ниво. През 1988 година се борих за инициативата на Европейския съюз пред Комисията по правата на човека в Бирма. От тогава насам аз следя навсякъде, където съм работил в съвета за сигурност в Азия през 2002 година. Пътувах в Бирма. Тогава се засили моето възхищение към хората от Бирма. Възхитих се от техният мирен, спокоен подход към живота. През 2000-та година участвах в първата мозъчна атака, организирана от ООН в Корея за Бирма. За първи път Съединени Обединените нации организираха нещо малко за Бирма в Азия. И разбира се, в парламентът вече сме работили. Спомняме си, когато циклонът удари Бирма и, хунтът, и поведението на хунтата беше скандално и престъпно. И светът нищо не направи. Е, Европейския съюз е, много го бива е, да говори, но не толкова да действа. Им беше време, когато разделенията не бяха толкова подчертани, колкото и сега. Чувам обяснение за разделенията и това е Китай. Китай. Пак Китай. Значи, ако искате да знаете имената на държавите, вижте политиката към Китай. Всъщност, Китай определя какво става в региона. Всъщност става дума за Китай. В последната резолюция, която приехме, аз включих точка която изисква да се съобразим с иск, исканията от докладчика на ОНЕ. Това беше препоръка и на бившия докладчик на ОНЕ. Е скандално, че нищо не е направено. Мисля, че Европейски съюз носи определена отговорност. Европейския съюз всъщност предложи в съвета сигурност Обашир да бъде осъден. Европейския съюз направи това, което трябваше да направи. Европейския съюз повече от всякога би трябвало да работи с Съединените щати, трябва да привлече за участие Съединените щати и да направи, и да изпълни своите отговорности по отношение на военните престъпления. Аз знам, че Китай се вълнува от репутацията си в противен случай. В противен случай нямаше да допусне а, делото за Башир да бъде прехвърлено от Международния наказателен съд. Искам да благодаря на нашите оратори. АСЕАН е много важен и аз съм съгласен, че АСЕАН винаги ще бъде по-мек и ако Европа, подхода на Европа е мек, АСЕАН ще бъде още по-мек. Индонезия е много голям фак, е много важен фактор в АСЕАН. Тя е голяма демократична страна. И ако тя е, и ако към нея се подходи внимателно, мисля, че тя би била по-активна Мисля също така и се радвам, че представителя на комисията спомена, че е, разхлабването на санкциите е, няма, не е на дневен ред. Няма политическа воля за предприемане на политически няма политическа воля за предприемане на политически действия спрямо Бирма. Смятам, че също времено Европейския съюз трябва да използва всички възможности, с които разполага, за да осигури хуманитарна помощ, защита на правата на човека. И след посещението си в Бирма през 2002 година осъзнах, че опозицията греши, когато казва, че економическите контакти с Бирма трябва да бъдат прекратени. Аз мисля, че нещата са се променили. Трябва да използваме економическите, да използваме економиката. Трябва да търсим всички възможности и мисля, че работата с етническите представители е много важно. Благодаря ви. Благодаря. Искам да дам думата сега на господин Проди. Благодаря, госпожо председател. С голям интерес изслушах различните изказвания и мисля, че ние наистина трябва убедено да се ангажираме за тази кауза, защото става дума за трагични събития, трагични ситуации. Това са описания, които будят е, дълбоко съчувствие – и се поставя ясно изискване по отношение на демокрацията в Бирма. Тук мога само да изкажа моята ясна солидарност и моята готовност да дам своя принос за подобряване на ситуацията там. Колегата говори току-що за отговорността на Китай. Тук има систематични действия, причината за която е стремежът на Китай да получи пряк достъп до природни ресурси. И това е причината Китай да прави опити да върви по един по-кратък път, който осигурява директен достъп до тези ресурси. И в крайна сметка се получава каква подкрепа за диктатури. Така че ние наблюдаваме бързо сключване на спогодби, които са в интерес на Китай. Проблемът наистина е на лице и е, ние ще го обсъдим и при следващата точка от дневния ред. Необходими са ни действия, собствени действия, с които да покажем ясно, че са ни необходими други права на отделните лица. Ресурсите са ограничени и трябва да а, дадем израз на нови права, а именно права на човека за получаване на пряк достъп до природни ресурси и тези права ще се отнасят и за бъдещите поколения. Мисля, че едно подобно действие би дало възможност или по-скоро шанс за Бирма да поеме по пътя на демократичното развитие. Благодаря. Благодаря, господин Проди. Тъй като няма други желания за изказвания от е, депутати, искам е, да спомена, че сме поканили и членовете на делегация Азия защото искаме да интегрираме а, своята работа с а, съответната а, делегация по темата, която разискваме. Искам да дам а, възможност а, на тримата ни специални гости, за да реагират на казаното. Чух а, предложения от а, евродепутатите, които работят отдавна за Бирма, Мянмар. Чухме какви са позициите относно вашите предложения, които не винаги са съвсем определени и ясни. Беше а, грешка да се изпрати специален представител а, в Бирма, както беше казано тук. Какво е вашето мнение? Давам думата на господин Роджерс. Благодаря. Искам да приветствам всички коментари, които бяха направени и уверенията на Европейската комисия, че санкциите няма да бъдат смекчени, докато не се постигне значим напредък. Аз приветствам това решение. Искам да отговоря на няколко неща от изказването на представителя на комисията. Относно препоръката за създаване на анкетна комисия, може да не съм ви чул правилно, но мисля, че господин Джилеспи каза, че това ще изисква подкрепата на Китай в рамките на съвета за сигурност на ООН. Аз считам, че ние бихме могли да прокараме препоръка за такава анкета в резолюция на Общото събрание, което ще избегне ветото на Китай и Европейския съюз може да направи такава препоръка. Най-добре е това да стане в рамките на сегашното, тази годишното общо събрание. На второ място за изборите. Господин Желеспи каза, че Европейския съюз ще изчака да се видят резултатите от изборите. Това е разбираемо като позиция на едно ниво, но предвид на спецификата на изборите в Бирма, не се налага да изчакваме, тъй като Конституцията от 2009 и избирателните закони от тази година дават ясна представа за това какво ще се случи. 95% от местата ще бъдат заети от военните, те ще получат имунитет и няма да бъдат разследвани за престъпления. Много етнически групи вече са изключени от участие в изборите. Необходимостта да се изчакат резултатите от изборите, според мен, е, е неоправдана. Благодаря. Госпожа Фан. Госпожо председател, от 20 години сме свидетели на това, че мекият подход на Европейския съюз не дава резултати. ООН не постига също като изпраща свои посланици. Господин Васило има мандат да доближи азиатските страни, страни до позицията на Европейския съюз. Само, че политиката му се доближи повече до Азия. Ето защо ние имаме нужда от обединен, координиран подход към Бирма под ръководство на ООН. По този начин може да се принуди режима да започне преговори с демократичното движение на Сан Сучи и представители на демократичната опозиция. Благодаря. Искам да повторя, че някои неща трябва да бъдат анализирани след изборите, но това, което казах преждеговорившите е ясно че трябва да се изгради основата за действие сега. Не можем да седим и да чакаме по ключовите въпроси на правосъдието, правата на човека и демокрацията. Другото е, че Китай започва да усеща същия, същите проблеми като АСЕАН. АСЕАН осъзна, че бирманския режим е враг но той е още по-лош приятел. Китай усеща резултатите от безусловната подкрепа за Бирма. И въпреки, че публичната му позиция е категорична и твърда, е ясно, че не са доволни от нестабилността в страната, която се увековечава от сериозните престъпления на военния режим. Ние трябва да продължим да настояваме сега. Е момента да проявим кураж и да приемем принципна позиция, защото ние живеем в ситуация, в която нещата могат да се променят. И дори и най-твърдият камък може да се разтопи, ако му бъде сипан подходящ разтвор. Благодаря, каза председателката. Дали Европейската комисия има желание да реагира, тъй като се казах доста неща за мекия подход? Um, Госпожо Хаутала, нека да направя няколко бързи бележки. За общото събрание ние сме мислили по този въпрос, но могат да възникнат други проблеми там, които да бъдат още по-обезпокоителни, отколкото ако се премине през съвета за сигурност. Въпросът е сложен, не искам да навлизам в детайли, не съм експерт по темата, но това е въпрос, който, по който се мисли. Процесът продължава. Ние сме в контакт с американците, както и с други страни, които са на същата позиция. Относно изборите, можете да кажете на този етап, че това ще бъдат безмислени, кухи избори, че можем да ги оставим на накрата. Но има и други, които казват, че изборите са трудни, те се контролират от военните, но все пак те може би са шанс да се започне нещо. Ние, ние искаме да подкопаваме това, което правят тази група хора. Ако след изборите стане ясно, че има по-интелигентен подход, е, по-силен нуждан за ангажиране, това нещата могат да станат случайно. Всъщност ние не знаем какви ще бъдат а, хората, които ще спечелят изборите. Нека да изчакаме и да видим. Това е въпрос на месеци. Срока не е толкова дълъг, но ние трябва да можем да направим ясна преценка за това каква, в каква посока да вървим. Американците също са на такова становище. В встъпителното ми изказване аз не споменах господин Фасино, който върши огромна работа, откакто беше назначен за, от Солана на времето за поддържането на редовни контакти с страните от АСЕАН, с Китай, с Индия, както и с а, други важни страни от Азия. Ние сме установявали контакти с тях на редовни е, срещи, но той имаше такива регулярни срещи непрекъснато с тях. И аз не приемам, че той е допринесъл е, за смекчаване на позицията от страна на Асиан. Когато американците казаха, че е, Кърт Кембъл ще осъществи мисия, ние също заявихме, че искахме да има взаимодействие на високо ниво с страните от АСИАН. С Сингапур, с а, Тайланд, а, с техни високопоставени лица, с които съм се срещан. Остава с впечатлението, че има известно смягчаване.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 петрола, в газа, в инфраструктурата. Но не считам, че Китай е стигнал до етапа, когато да е стигнал, Китай да е стигнал до решението, че трябва да бъде отстранено правителството на военните. Госпожа Хаутала, много трудно е да се приключи, но това, което е важно по мое мнение, е да се възлага твърде много надежда на тези избори. Това би било грешка. Защо Европейския парламент толкова настоява за създаването на анкетна комисия за разследване на престъпленията? Защото считаме, че всеки диктатор на планетата трябва да знае, че ще бъде подведен под отговорност рано или късно. Ние очакваме повече страни да се присъединят към Международния наказателен съд и да възприемат този принцип на а, подвеждане под отговорност. Надявам се, че ще продължи а, натиска за създаването на Международна анкетна комисия, защото престъпленията, които бяха представени тук, са шокиращи и ние непрекъснато чуваме за подобни случаи. Благодаря на всички, благодаря на господин Роджерс, благодаря за вашата книга. Аз съм убедена, че много от нас ще пожелаят да я прочетат и да научат истинската история на бирманския диктатор. Сега искам да направя няколко кратки съобщения на председателя, които пропуснах да направя в началото. След това ще дам думата на заместник-председателката госпожа Андрикене, за да обсъдим нейния годишен доклад. Този годишен доклад е стратегически инструмент за Европейския парламент при формирането на политиката по човешките права на Европейския съюз. След това ще проведем дискусията за Западните Балкани и инициативата за Западните Балкани по инициатива на господин Кукан. Вчера Комисията по външни работи се срещна и разговаря с госпожа Розалин Марстен, която беше назначена като специален представител на Европейския съюз за Судан. Аз имах привилегията да се срещна отделно с нея ден по-рано и бях силно впечатлена от нейният опит, от нейните познания, което е по-важно. Бях напълно убедена в ангажимента и да гарантира спазването на правата на човека в Судан е, и че а, те ще бъдат укрепени чрез делегацията на Европейския съюз. Това е чудесна новина. Срещнах се и с Али Агап и Абдел Елгак от Судан, правозащитници, които посетиха европейските институции, разговаряйки с много хора. Те също възлагат големи надежди за назначаването на госпожа Розлин Мазден, Мазден като, върховен, като специален представител на Европейския съюз за Судан. Знаете, че Европейския парламент обсъжда споразумение за партньорство и сътрудничество с Тюркменистан – Вчера Комисията по външните работи обсъди доклада на госпожа Николай. Има широко съгласие, че под Комисията по човешките права трябва да посвети известно време преди приемането на доклада от АФЕТ, за да се разгледа точно ситуацията с правата на човека и какво може да направи споразумението за партньорство и сътрудничество за подобряване на ситуацията с правата на човека. Тоест, ние а, имаме съгласието да организираме специално изслушване и ще се опитаме да направим това за следващото ни заседание на 14 октомври, разбира се, със съгласието на докладчика. Много депутати изразиха необходимостта да се разгледа по-отблизо това споразумение за партньорство и сътрудничество, защото то ще бъде прецедентно относно това как Европейският парламент оценява перспективата за оценка на правата на човека преди да се предприемат допълнителни стъпки за сътрудничество с страни, които имат доста лоша ситуация с спазването на правата на човека. Ние искаме да участваме в тази процедура, тъй като пред Европейския парламент по тези въпроси има право на даване на своето одобрение или съгласие. Искам също да спомена, че бях поканена да разговарям с Комисията по правните въпроси на съвета на Европа преди известно време бях заедно с тях в Тбилиси, Грузия. Все повече съм на мнение, че трябва да работим по-тясно с комисиите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Говорих с Дик Марти, който свърши огромна работа в тази комисия по няколко изключително важни въпроса за тайните полети на ЦРУ, както и за липсата на правна защита при нарушение на правата на човека в Южен Кавказ. Ние ще го поканим някои от следващите ни заседания. Ние бихме могли да организираме в бъдеще и съвместно заседание с тази комисия, тъй като разглеждаме доста сходни проблеми. Искам също да кажа, че съветът на Европа се обърна към нас за подкрепа за съвместен план за действие по въпроса за ромите между Съвета на Европа и Европейския съюз. Доколкото знам, комисаря Редин приветства подобно сътрудничество. Ние следва да имаме предвид, че тук отново става дума за това, че, че Съвета на Европа има огромен опит, има нужните експерти, те вършат чудесна работа и можем да работим съвместно за разрешаването на тези проблеми. Сега бих искала да дам думата на заместник-председателя Андре Кине, която да продължи по-нататък. Благодаря, госпожо председател. Искам да привлека вниманието ви и вниманието на всички членове към на Кадир, който е в подложен на мъчения. Според независими източници в Китай, Абделим е има влушено здраве и показва признаци на физическа и психологическа травма затворническите власти не, обръща, не му обръщат внимание, не, не му осигуряват медицински грижи. Ако продължава ситуацията, той се страхува за живота си. Мисля, че е необходимо да се предприемат незабавни действия, да се потикнат китайските власти да направят така, че господин Али Абделим да не е подложен на нечовешко отношение в затвора. Благодаря, госпожо Андрикине. Можем да изпратим писмо на посланника. Възоснова на казаното от госпожа Кине, искам да кажа, че видях един много интересен документ за госпожа Кадир – Това беше документ, който беше показан при, по време на Международния фестивал на документалните филми. филмът беше прекъснат, тъй като киргистанските власти решиха, че не е уместно той да, да, да се показва. Знам обаче, че а, прожекцията на филма продължи. Убедена съм, че ще трябва а, пак да се върнем на този въпрос. Сега е време да дам думата на господин Риналди. За уйгурите. Искам само да кажа, че както сигурно знаете, Световния конгрес на уйгурите назначи постоянен представител в Брюксел, който ще бъде тук няколко години. Някои от нас вече се запознаха с него и може би ще бъде добре той да бъде поканен тук да каже няколко думи на някоя от среща на подкомисията. Искам да кажа няколко думи за чудесната инициатива за Туркменистан и, и организирането на изслушване. Често се оплакваме, че не разполагаме с инструменти за а, изпълнение на политика по правата на човека. И а, прекратяването на споразумението е инструмент, с който разполагаме, но с който трябва да се борави внимателно. Мисля, че изслушането може да даде резултати, да подпомогне взимането на решения на парламента. Много ще зависи от експертите, които бъдат поканени. Много е хубаво да се работи заедно с докладчика и ще бъде полезно да се включи делегацията с централноевропейските страни по един или друг начин. Но много важно на експертите от комисията и от независими организации да им се даде да, да бъдат помолени да направят оценка на промяната в ситуацията в Тюркменистан. Ако споразумението бъде одобрено, ако не, което е моята позиция, да се опитаме да договорим пътна карта за вътрешни реформи в Тюркменистан и след това да приемем споразумението. Ако успеем да включим елементи в една или друга посока, изслушването може да бъде много полезно. Благодаря за участието, господин Риналди, и се надявам, че ще се видим по време на слушането, което надяваме се то да се проведе на 14 октомври. Все още обмисляме а, ораторите в а, рамките на възможностите, с които разполагаме, тъй като е края на годината и голяма част от бюджетните средства са изразходвани. Сега е време да се върнем към годишния доклад за 2009 година относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Докладчикът е, и заместник председател на подкомисията Лайма е, Учи Андрикине ще вземе думата. Това е една възможност да окажем влияние върху бъдещата политика по правата на човека на Съюза, която се намира в интересен етап е, предвид на новите институционални промени. Thank you. Thank you. I will speak Lithuanian. Gerbiami kolegos,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 I have been told that uh, no Lithuanian interpretation was uh, asked, so we don't have any Lithuanian. Нямаме превод от uh, литовски, тъй като не е заявен. Това е лошо. Ще разрешим този въпрос и ще помоля госпожа Андрекине за да продължим Мисля, че Съжалявам, трябва да продължим на английски язик. Драги колеги, от миналата седмица разполагате с проекто доклада. Съжаление, той е на английски и в средата на следващата седмица проектът ще бъде представен на всички официални езици. Срока за внасене на изменение е 7 октомври, т.е. петък. Но преди лятната вакансия в разширеното бюро аз поисках повече време, за да можем с колегите да внесем изменения, ако е възможно. Искам да помоля секретарията и председателя на подкомисията да променят срока и да ни този срок да бъде седми. Тоест, следващият понеделник. Аз ще се върна на този въпрос по-късно, каза председателката. Годишният доклад по правата на човек в света, доклада, който обсъждаме днес и доклада, който ни беше представен от името на комисията и съвета, е 11-тият годишен доклад. Съветът и комисията и Европейският парламент в резолюция прави преглед на нашата дейност в областта на правата на човека и демокрацията. Това е 11-тия доклад, но можем да кажем, сме постигнали доста добър напредък в тази област. Успяхме ли да реагираме по-бързо на а, случаи на нарушение на правата на човека или пък сме започнали да работим по-резултатно. Основната цел на докладите е да проучва, да оценява и по някои конкретни въпроси да отправя конструктивна критика във връзка с дейностите на Европейския съюз а, в защита на правата на човека и демокрацията, също така и да формулира препоръки. На 1 декември 2009 година, и всъщност това е а, датата, в която влезе в сила Лисабонския договор, подготвителният период беше доста дълъг, И според Лисабонския договор Европейският съюз придобива юридическо лице. И придобива правосуб... един на правосубектност. Това е много важно по отношение на нашите отношения и тълкуването на законодателните актове от страна на Европейския съд. Какъв е контекста? Доклада обхваща периода от 1 юли 2008 до края на 2009 година. Първото, което ми идва на ум за този период е убийството на журналисти в Русия и Мексико, преследване на правозащитници в Куба, Беларус, Китай, права на жените в Афганистан, Иран и Бирма. И също така още един много видим пример е наградата Сахаров. Всяка година ние представяме списък с кандидати. Знаем, че в този списък могат да влязат много други хора. Просто не можем да включим всички, които трябва да станат известни на международната общност, които жертват много в името на основните права, тъй като имаме само една награда Сахаров. Това означава по света има много сериозни случаи на нарушаване на правата на човека и ние трябва да намерим начин да е, решаваме тези въпроси. Ние в Европейски съюз не сме съвършени, имаме си проблеми, това е ксенофобията, хомофобията, има и други проблеми. Не бива да има различни а, е, стандарти. Т.е. едни стандарти за нас вътре в Съюза и други стандарти е, за страни извън Съюза. Ние трябва да подредим е, собствения си дом преди да даваме оценки на защитата на правата на човека а, и укрепването на демокрацията по света. Работих по доклада за ситуацията с правата на човека и демокрацията и отчетах промените, свързани с глобализацията. Сред промените и предизвикателствата искам да спомена борбата срещу тероризма. Международният тероризъм и борбата срещу тероризмът ни кара да търсим нови решения, а именно как да гарантираме правата на човека и свободите и как да гарантираме сигурността на хората, без да нарушаваме правата на човека. Друго предизвикателство е финансовата и економическа криза. Милиони пострадаха от тази криза. И, и тук трябва да намерим начини да посрещнем това предизвикателство и да гарантираме основни права на хората, засегнати от кризата. Третото предизвикателство, което споменавам, са климатичните промени. Климатичните промени имат дългосрочен ефект върху хората, особено върху най-уязвимите групи. И също така местните хора. Също така има и сравнително нови форми на нарушаване на правата на човека. И тук имам предвид цензурата по интернет. Например, когато говорим за уйгурите. Урумчи Уру, беше арестуван през 2009 година. Една от последиците, една от мерките взети от китайските власти беше блокирането на интернет. И блогерите, които се опитваха да предадат информация, или поне някои от тях е, бяха осъдени на доживотен затвор. Това са нови форми на е, нарушаване на правата на човека. Има предвид е, новите технологии. И това е в е, контекста на нашата работа. Е, права, правата на е, случаите на нарушаване на права на човека трябва да се обсъждат именно в този контекст. На какви принципи се основаваше работата ми. Ще видите, че доклада се състои от 12 глави. На първо място е годишният доклад на ООН по правата на човека. Там се казва нещо по въпроса. След това международни форуми и дейността на ЕС в международни форуми. В отделна глава въпрос, разглеждам въпроса за е, съвета по врат на човек на ОНЕ. След това е, обсъждам насоките за правата на човека в Европейския съюз и разглеждам отделни въпроси, като насилие срещу жени, е, изтезания, правозащитници, клаузи за права на човека, търговски и търговски споразумения – укрепване на демокрацията и така нататък. Както знаете, аз принадлежа към групата на Европейската народна партия и затова свободата на религията е за мен много важен въпрос. Това съм предвидила и а, специална точка. Разчитам на вашата подкрепа. Мисля, че този проекто доклад дава е предвиден така, че да може да отрази вашите предложения и аз а, а, очаквам да ги чуя. Друг принцип. Мислех си дали да споменаваме поименно а, страни, в които нарушаването на човешките права е толкова видимо. Помня, че в миналото Европейският парламент излизаше с годишни доклади и резолюции, в които беше включен беше включена отделна глава за региони, дори и страни. В моя доклад аз реших да не назовавам поименно и да не прилагам географския подход. Споменавам обаче конкретни страни, като много ясен пример за най- сериозни случаи нарушаване на правата на човека. Това е, което исках да ви кажа като встъпление. Очаквам да чуя вашите коментари, критики и въпроси. Благодаря. Благодаря, Лайма. Не се очудвам, че вашият подход е толкова системен и обхваща толкова добре ключовите въпроси, които се очитат при формирането на новата стратегия на Европейския съюз по правата на човека. И както казахте, той е замислен така, че да могат да се отразят и становищата на политически групи. Тази структура много ми харесва. Сега давам думата за дискусия. Следните депутати са се записали за изказване. Давам думата на господин Хауит. Благодаря, госпожо председател в парламента винаги се занимаваме с процес. Искам да кажа, че заместник председател, че много е неприятно и срамно това, че заместник-председателят не може да говори на, на собствения си език. Аз мисля, че нейният английски език е блестяща, но това, че няма превод от нейния език е нарушение на правата й. Този, това е най-важният доклад от, на годината. Идеята е, че той е, съществува на всички езици и това, че е, е, ни е даден такъв срок за внасяне на изменение е скандална. Знам, че има някакво обяснение, бюрото и така нататък, но всъщност, госпожо председател, имате правомощия да обявите това, което обявихте. Много е разочароващо, това, че няма достатъчно време за добър дебат в нашата подкомисия. Сега нека да премина към правата на човека и доклада. Докладът е чудесен. Мисля, че тя заслужава да бъде поздравена и това е много добра основа за по-нататъчна работа. В нашата подкомисия от години ние се опитваме да приемем един тематичен подход, така че да се направи контрол върху работата на Европейския съюз по правата на човека, а не да се коментират отделни страни. Искам да кажа, че в някои страни докладчика е била изкушена да а, приеме да излезе извън този подход. В своите изменения обаче ние трябва да бъдем дисциплинирани, за да не променяме характера на доклада и да поддържаме този подход, който тя описва. В този доклад няма анализ на отделни страни, но това не е в ущърп на факта, че винаги казваме на съвета и на върховния представител, че бихме искали Европейския съюз да е, направи един е, списък със страни, върху които да се е, окаже натиск. Това е един стимул за подобряване на ситуацията с правата на човека. Съгласен съм с много неща. За прозрачността, например, след шведското председателство сме свидетели на спад. Подкрепям докладчика тук заключенията на съвета за международното хуманитарно право. Подкрепям и тук казаното от докладчика. Също така е по отношение на приоритета на председателството по съответни, в съответния период за борбата срещу насилието, срещу жените. Съгласен съм и с това, което казва докладчика за насоките за борба срещу мъченията. Мисля, че би било полезно да включим някои допълнителни коментари за това как се изпълняват нещата на практика. Доколкото разбирам, че служителите не са, получ... не са били обучени системно по насоките. Този въпрос е много сериозен. И ако му обърнем внимание, нещата ще, може би ще се променят. Аз съгласен съм с докладчика, че клаузите за правата на човека трябва да бъдат включени в търговските споразумения. Съгласен съм и с това, че приоритетите, свързани с правата на човека, трябва да бъдат включени в Европейски инструмент за демокрация и права на човека. Сега, когато говорим за правата на човека, качеството е много важно. количеството не бива да взима връх. Не съм съгласен обаче по отношение на системата GSP. Това, което се случи в Шри-Ланка е прецедент. Начинът по който тази система беше приложена, говори за липса на прозрачност, от която не можем да сме доволни. По отношение на трите области, т.е. трите новости, върху които трябва да се постави акцент за свободата на религията, това би трябвало да бъде приоритет за всички групи. Това не е приоритет само на НП. Моята група подкрепя свободата на, религи... на религията и религиозното вероисповедание. съвсем не критикувам госпожа Андрикине. Харесва ми това, което е записано за интернет цензурата. За първи път влиза в доклада тази тема. Напълно правилно е обърнато внимание върху връзката между правата на човека, економическата и финансовата криза. Сега още няколко общи думи във връзка с участието на нашата група. И тук имаме проблем с времето. Говорим за анализ на период преди назначаването на Катрин Аштън. Говорим за работата на Европейския съвет в на Европейския съюз в съвета по правата на човека. Всъщност, ние анализираме един период, който е минал много отдавна, но не можем да не го правим, що се отнася до годишния доклад на съвета. Той е обърна твърде много в миналото и затова е твърдо, твърде дескриптивен, не съдържа показатели и критерии. Умръзва ми всяка година да внасям тези изменения всяка година и може би съветът е, и върховния представител ще се постараят до година да не бъдем принудени да правим тези коментари. По отношение на връзката между вътрешната политика и правата на човека, въпрос повдигнат от госпожа Андрикине, мисля, че въпросите свързани с миграцията попадат в, този, в тази категория. Мисля, че можем да добавим нещо във връзка с, с миграцията, особено като имаме предвид че при Испанското председателство бяха направени много обещания, че има среща на върха за ромите. знам, че не е направено нищо на практика, що се отнася до кризите през този период. Мисля, че можем да кажем нещо повече за военните престъпления, да приветстваме напредъка в Харватска където е, имаше, е, където беше задържано е, беше задържан много високопоставен престъпник, що се отнася до Шри-Ланка. Би трябвало да кажем нещо повече за това, че Европейския съюз не е анализирал е, потенциалните престъпления. Малко съм разочарован във връзка с казаното в доклада за доклада Голдстон. Темата, разбира се, е много щекотлива, но приехме резолюция на Европейския парламент и се надявам, че групите могат да се срещнат с нея и да, и да се постигне е, едно и, и да се приеме изменение, което да отразява общите ни становища. Що се отнася до кризата с правата на човека през този период, би трябвало да кажем нещо повече за Конго. Обсъдихме въпроса в пленарна зала миналата седмица. През, в периода, за който става дума, имаше много сериозни случаи на насилие и нарушаване правата на човека в Конго. Приветствам казаното в точка 57 за Гуантанамо, но мисля, че трябва, нещата трябва да бъдат казани малко по-остро, когато се говори сътрудничество на Европейския съюз. Шестима затворници са били приети в шест страни. Аз не смятам, че това е, е сътрудничеството, което бихме искали. А, тъй като Съединените щати в крайна сметка предприеха правилни действия и ние би трябвало да, да им съдействаме в по-голяма степен. Имам въпрос във връзка с това до каква степен годишния доклад на съвета отразява резолюциите на парламента. Помним, че в миналото секретариатът правеше такъв анализ, не знам дали е направено и тази година. Ако това не е... Това беше нещо ново, което приехме в минали години и всички а, бяхме съгласни, че е много добро. И накрая моите като общи забележки този доклад е много важен от политическа гледна точка. Това е механизъм за отчетност. Това е начин да накараме комисията и съветът да се отчетат за това какво са направили, какво не са направили. Това не е само наш коментар за правата на човека и не съм сигурен, че нашия доклад отразява на напълно и утвърждават напълно този принцип на отчетността. Мисля, че докладчика трябва да се постарае това да стане преди доклад да бъде внесен в пленарна зала. Този трябва да бъде убит. Благодаря за вашата бележка, господин Хаует. Господин Проди има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с казаното и мисля, че този доклад е изключително подробен. По тази причина искам да благодаря най-сърдечно на докладчика. Искам сега да посоча следното в допълнение. Когато погледнем каква е ситуацията с правата на човека, установяваме всеки ден следното. Природните ресурси са ограничени и това е ограничение, с което ние трябва да се съобразяваме. То съществува експлицитно. Тъй като то съществува, аз мисля, че е основно право на всеки да има равен достъп до природните ресурси, както за настоящите, така и за бъдещите поколения се отнася това. Това според мен е много важно и трябва да бъде включено експлицитно като право на човека. Защото се има предвид следното. Тъй като ресурсите са ограничени, Ние трябва да разберем, че всички страни зависят една от друга помежду си и по тази причина трябва да управляваме природните ресурси по силата на консенсус. Така че да е на лице гаранция всеки човек да има равен достъп до природните ресурси. Естествено, това в рамките на едно устойчиво развитие, което да гарантира същите права и на бъдещите поколения. Мисля, че проблемът е много по- глобален, много по-общ, отколкото това, което се посочва в точка 84. Искам да посоча следното в тази връзка. Тук включвам аспект, който ние често разглеждаме, а именно ореждането на емисиите на парникови газове. Ние се намираме в следната ситуация и за съжаление не можем да постигнем съгласие по тази тема. Според мен, точно поради това, че още не може да се каже, че съществува а, дори и някакво слабо начало на лоялност на честно отношение. Атмосферата играе определено някаква роля. Ако се изгарят изкопаеми горива и ако искаме устойчиво да управляваме атмосферата, ние би трябвало по някакъв начин да разпределяме равномерно изгарянето на тези изкопаеми горива. Необходимо ни е устойчиво развитие и всички хора по света трябва да имат правото на устойчиво развитие. Със сигурност има някои стойности, които дават възможност да се разбере какво трябва да бъде устойчивото развитие, но във всички случаи искам да посоча, че всички хора безплатно трябва да имат право на достъп до този тип развитие. Аз мисля, че е добре да посоча един пример за прилагане на този принцип – Смятам, че по този начин можем да излезем от задънената улица, която се получи в Копенхаген, преди това в Познан, след това в Бари. И е, трябва да се надяваме в Канкун да постигнем напредък, но тук е, аз имам своите опасения. Ние все още не сме осъществили и приложили изцяло тази клауза за а, лоялност и за добросъвестност. И аз а, мисля, че всички имат правото а, на а, свободен достъп до природните ресурси и това трябва да се предвиди като едно от правата на човека, като се предвиди и задължение за устойчиво използване на тези ресурси. Това вече е друг аспект който ние трябва да разработим по-подробно. Права, да, обаче те трябва да бъдат обвързани с задължения. Благодаря, е, господин Проди. Госпожа Килнилс е следващият оратор. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този толкова важен доклад. Аз го прочетох на английски язик. Надявам се, че ще го получа и на френски язик, за да мога да имам достатъчно време да работя по него с моята политическа група и да внесем изменения. Вие казахте вече, че е, много от нещата са посочени, ние сме съгласни с тях и Имам предвид нещата, които са залегнали в доклада. Добре, аз сега няма да се спирам на това, което беше казано в екологичен аспект. Ние от години подкрепяме тези тези. Не искам да ги повтарям, но една конкретна точка искам да посоча. Естествено ще внеса изменения и то по 57 за убийствата, умишлени и непредумишлени. Аз мисля, че тук трябва да се концентрираме върху определени страни от е, бившия източен блок, но искам да посоча и Руанда. Както казах обаче, аз ще внеса изменения в писмена форма. Руанда, например, е, скоро там беше убит е, президентът и е, мисля, че това трябва да се отбележи по съответен начин. След това става дума за глава 15. Там от държавите членки се изисква да подпишат най-важните конвенции за правата на човека на съвета на Европа и на ООН. Ние предлагаме изменения за да може рамковата конвенция за защита на националните младсинства, както Европейската карта за регионалните е, и малцинствените езици да бъдат също взети предвид. Ако има време, смятам, че можем да направим и други предложения, но сега ще се спра на една точка, която наистина ми създаде малко проблеми. Трябва да я прочета, може би, още веднъж, за да я разбера по-добре. Става дума за глава 31 за доклада на Голдстън. Аз не разбрах точно какво искате да кажете, но все пак ще посоча следното в тази връзка. Вашият доклад се отнася за периода от юли юли 2008 до края на 2009 година. За това за мен е немислимо в този доклад да не се е, м, говори и за е, бомбардирането на е, ивицата Газа в продължение на 22 дни. В края на тези 22 дни е, 1450 приблизително палестинци загубиха живота си и 410 деца, 140 жени бяха убити от израелските войници. Аз мисля, че това събитие, което беше толкова разтърсващо, не може просто да бъде игнорирано. Докладът Голстал е от е, основополагащ характер. Сега ще посоча и следното. Нашата комисия трябва да гарантира прилагането на този доклад. Аз смятам, че това попада под нашите правомощия. В е, този смисъл аз също ще внеса изменение. И сега още нещо, е, което е в същата глава. Става дума за окупираните палестински области в Иерусалем. Аз искам да посоча тук тези 11 000 задържани в израелските затвори, сред които има много малолетни лица. И тук не бива да забравяме този въпрос също и е, аспекта за правата на човека. Разбира се, тук става дума и за демокрация. Говори се, че а, това са а, демократични държави в този регион и ако те са такива, трябва да постигнат по-бързо резултати по отношение на спазването на правата на човека. Тоест, подчертавам, че тази тема трябва непременно да я разгледаме още веднъж. Надявам се, че ще имаме време за изменения и а, ще ви изпратим нашите предложения. Благодаря, госпожо Кил Нилсън. Сега искам да дам думата на още двама оратори. Е, госпожа Гала и госпожа Бержия. Благодаря, госпожа председател. Искам да поздравя Лайма. Мисля, че докладът е много цялостен, много добър. Ние знаем колко трудно е да бъдат засегнати всички ключови въпроси в тази област, защото това е огромна област. Добре е да провеждаме дискусии и да споделим къде трябва да се наблегне. Аз съм напълно съгласна с структурата на доклада. Мисля, че решението, което взе, е много добро. Освен това и решението за разглеждането на тези въпроси е удачно. Искам да подчертая важността параграфи 1, 3, четвърти, пети, те наблягат на основните неща в тази област в Европейския съюз. Сега имаме нова институционална структура, имаме външна служба, Задължение на тази служба е да разглежда тези въпроси. Ние като парламент трябва да настояваме силно това да се случва. Въпросите за човешките права да бъдат в основата на работата на тази служба, както обеща и госпожа Аштан. Освен това, моя колега Халица спомена че трябва да бъдат добре обучени хората, които ще работят в тази служба, за да се справят с тези задачи. От друга страна, считам за много важно да ясно да подчертаете, че има нова ситуация с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека – че имаме харта и с присъединяването към Конвенцията по правата на човека, Съда по правата на човека в Страсбург придобива по-голям интерес за нас. Затова ми се струва за важно да призовете държавите членки да подпишат и да ратифицират Конвенцията на съвета на Европа. също да се обърне по-сериозно внимание на договорите, да се наблегне на факта, че сега ние сме страна по хартата. Комисарията на ООН по човешките права откри свой офис в Брюксел. Има активно представителство. Приветствам също, че споменавате и основните права. Трябва да се подчертае, по мое мнение, че напълно заклеймяваме използването на деца-войници и за използването на изнасилването като оръжие. Аз ще направя изменения за правата на националните мълценства, защото те са най-уязвимите мълценства винаги, когато има конфликти. Те са в същата група като децата и жените. Но считам, че докладът е много добре подготвен и искам да те поздравя отново, Лайма, за това. Председателката, благодаря. Госпожа Вержия има думата. Благодаря. Госпожо председател, аз мога да се присъединя към предложенията на колегите и съжалявам също, че колегата не можеше да говори на матерния си език. В този парламент е, ние подкрепяме културното и езиковото многообразие и твърдим, че използването на майчиния език наистина е съществен въпрос. Всеки трябва да има правото и възможността да се изразява на него. И също това се отнася и за Европейския парламент, и за всички граждани на Европейския съюз. Не искам да продължавам повече по тази тема. Необходим ни е превод, необходимо е да имаме и писмени преводи, за да можем да работим в добри условия. И след това сроковете, които са ни предвидели за внасяне за изменения, те просто са неприемливи и нарушават границите на добрите условия за работа. Това не е упрек от моя страна, но смятам, че е много важно да го спомена. Наистина, е, за първи път в рамките на новият начин на функциониране на нашите институции ние се занимаваме с този въпрос и погледнато от този аспект ние трябва да имаме достатъчно време за да работим. По принцип аз съм съгласна с е, подхода на нашия докладчик и ще бъда съвсем кратка. Но а, начинът по който ще подходя към а, тази тема е малко по-различен. Няма да посочвам причините, поради които съм съгласна или не съгласна, но що се отнася до економическите и социалните права, това са неща, които са много важни за мен. Аз се занимавам с тях от години и ние трябва тези права да ги включим някъде, иначе няма смисъл да твърдим, че искаме да защитаваме правата на човека. Съгласна съм с твърдението ви, че първо трябва да сложим ред в собствената си къща и да въведем универсално понятие за правата на човека. Така както е, изглеждат нещата, мисля, че няма нужда да се спирам на казаното до сега от колегите. Само накратко ще добавя, какви са различните условия. Мисля, че наистина е трудно да не можем да разберем, че трябва да се позоваваме на политиката на съседство. Това са е, всички споразумения за привилегирано партньорство, които имаме с всички страни, които не са членки на Европейския съюз и там сме включили и ситуацията с правата на човека. Трябва много да се внимава е, при тези споразумения. Ще цитирам само един пример. Е, това, което се случва сега в Либия, не е приемливо. Също и страните от Магреба трябва да получат повече място и не само тези, с които ние се занимаваме обикновено. Просто подходът трябва да бъде по-глобален. Естествено, можем да споменем и политиката на Израел спрямо неправителствените организации или защитниците на човешките права. Има редица елементи и теми, които могат да бъдат балансирани по-добре в докладите. А сега за примерите ви винаги е трудно да се посочват примери, защото това води до дисбаланс. Трябва много внимателно да се действа, когато се цитират примери. Сега ще цитирам един пример. Вие говорите за положението на жените в Афганистан. То е скандално, за съжаление. Обаче има множество страни в света, където ситуацията на жените също е скандална, така както в Афганистан. Начинът по който се представят тези примери обаче е такъв, че изисква изисква много внимателна формулировка. Аз съм атеист, а, също практикувам лаицизъм, така както ние го разбираме във Франция. Ние сме за свободата на религията, за свободата на вярата, за свободата на убежденията, но всички онези, които смятат, че стават жертва на дискриминация поради религиозната си принадлежност, тук трябва да създадем баланс между свободата и да се вярва и да не се вярва в Бог, защото много хора са жертва на дискриминация само поради факта, че изразяват свободно мнението си, твърдейки, че са атеисти. Ние трябва да защитаваме и техните права. Сега, по темата тероризъм, аз е, не съм много съгласна с вашия подход. Мисля, че борбата срещу тероризма е, има много е, отделни аспекти и ние твърдим, че има право и това е основно право на сигурност. Тук могат да се направят определени неща, които обаче не са допустими, съвсем независимо от контекста. Естествено, правата на човека трябва да бъдат е, спазвани и да бъдат предмет на нашата работа във, във всеки момент. И след това, е, начинът по който се изобличават нещата, не знам как точно сте формулирали в доклада. Твърдите, че финансовата криза е, включва определени аспекти от подобен характер, но нека да вземем за пример Обединеното кралство. Там има милиони е, лири стергинки, които е, са похарчени за монтиране на наблюдателни камери навсякъде. Знаем, че това не е инструмент за борба с е, тероризма. Да, той дава определени гаранции, успокоява се населението, понякога се намира някой друг виновен, но в крайна сметка това не е добър метод за борба с тероризма. Ние трябва да работим ефективно, като същевременно предлагаме сигурност на гражданите. Освен това, искам да посочим а, какви са последиците от миграционната политика за Европейския съюз. Добре, ние трябва първо да сложим ред в нашата къща. А, така, обаче, ние не можем да изпратим мигрантите обратно в страните им, където условията са невъзможни. Либия не е единствения пример за това. Без да сме се погрижили какво ще се случи след това с тези хора, това е невъзможно. И тук трябва да посоча три е, точки накратко, които са много специфични. Иран. Там говорихме за непълнолетни престъпници, непълнолетни е, лица, извършващи престъпления. Е, ако се говори за това, че един 16 годишен е осъден за содомия, това не означава, че това лице е престъпник. Смъртни присъди за непълнолетни, независимо при какви обстоятелства, са неприемливи. И освен това, още един интересен пример ще посоча лице получило наградата Сахаров, веднага бива хвърлено в затвора. След това аз мисля, че не можем да твърдим, че Европейския парламент е направил много за освобождаването на този човек. И последно, с което приключвам, мисля, че трябва да укрепим сътрудничеството с съвета на Европа. Аз съм съгласна че това сътрудничество е много важно, както и сътрудничеството с ООН. Това са всъщност две посоки, в които трябва много активно да работим, за да получим баланс в е, докладите. Благодаря. Напреднахме доста с времето, защото трябва да дадем думата и на нашите колеги от Западните Балкани. Но преди това искам да дам думата на още един оратор, след това и на комисията. Аз ще бъда съвсем кратка. Аз имам много положителен подход. Това не означава, че няма да направя и критични коментари, но се надявам те да бъдат конструктивни. Именно за това сме се събрали тук, надявам се. Ние трябва да гарантираме, че светът ще зачита правата на човека. Има част от доклада, която е посветена на насилието срещу жените. Считам, че трябва да се постави по-голямо ударение върху положението на жените в Европейския съюз, където поради културни или други съображения тези, е, тези жени живеят в е, е, рискови ситуации, в ситуация дори на робство. Има младежи в нашите страни, които са, са убити само защото са искали да променят живота си. Има неправителствени организации, които се борят за защитата на тези жени и им помагат да се измъкнат от семействата, където са превърнати в роби. Относно тероризма, искам да ви приветствам, че сте включили важен елемент в тази глава, тъй като това не е въпрос, който пряко засяга всички ни но трябва да внимаваме да няма твърде много предразсъдъци, защото говорим за терористите, за агресори и често фокуса се поставя именно върху терористите, върху извършителите на терористични актове, а не върху жертвите. Ние трябва да говорим за правата на човека, на жертвите. Често забравяме за тях. Затова трябва да обърнем внимание на този аспект. Трябва също да се споменат правителствата, които си сътрудничат с международния тероризъм и които не извършват разследвания на терористите на тяхна територия. Това е важно. Също вие отбелязвате и ситуацията в Куба. Има доста затворници, освободени от Куба, които живеят в изгнание, защото имат е, опасение, че могат отново да бъдат е, хвърлени в затвора, ако се върнат в Куба. Трябва да се поиска е, гаранция за освобождаването на всички лица, които са затворени заради техните обещания. Сега от името на Европейската комисия. Аз ще бъда кратък, госпожо председател. Най-напред от името на Европейската комисия искам да поздравя госпожа Андрикене за много добре структурирания и доклад, за много цялостния доклад, който е изготвила. Искам да подчертая това, което каза господин Хаует. Сега от няколко години насам Европейският парламент използва този доклад, а, за да упражнява контрол и да подвежда под отговорност и останалите европейски институции относно това, което те правят или не правят за провеждане на политиката за спазване на правата на човека по отношение на трети страни. Сега искам да направя няколко коментара по някои от а, точките. В 12-та точка се а, споменават приоритетите за отделните страни. Тук искам <clears throat> да подчертая, че ние се движим в тази посока. И в работната група в съвета ще бъде обсъден на рамката за бъдещите доклади за отделните страни в сферата на правата на човека. Надявам се от следващата година да започнем с някои пилотни страни за създаването на новата система. за точка 13, където се изисква редовна оценка и поставянето на определени критерии. Господин Хаует каза, че европейските институции все още не са излезли с а, такива сравнителни критерии, при, критерии, които да позволяват да се измерва постигнатия напредък и липсата на такъв в сферата на правата на човека. Вие добре знаете колко трудно е да бъдат а, установени такива сравнителни критерии. Това е изключително сложна задача. Европейската комисия сега извършва оценка на тази сфера, включително финансовите инструменти, заделени за целта. Ако планирането върви добре, ако всичко е, е наред, някъде около лятото на следващата година ще има вече готовност. Тогава ще имаме и възможността да се върнем отново към въпроса за сравнителните критерии, за показателите. Относно точка 54 за правозащитниците, искам да подчертая, че от наша гледна точка не ни е напълно ясна формулировката на този параглав, какво се има предвид създаването на междуинституционален механизъм за сътрудничество по правозащитниците, нито пък създаването на механизъм за оценка на ефективността на насоките което е в края на параграфа. Препоръчвам, може би, да се погледа формулировката на този параграф с оглед на това да се поясни какво точно се има предвид. В същия параграф искам да кажа, че Европейската комисия е създала точки в подкрепа на правозащитниците, в рамките на делегациите на държавите членки в рамките на споделянето на задачите. Също за настояване за спазване на правата на човека с трети страни, с които имаме търговски отношения. Може би госпожа Адрикен има предвид да се разшири оценката на въздействието на търговските споразумения, които в момента са ограничени до определени аспекти, свързани с въздействието върху околната среда и прочие. Тук трябва да отбележа, че се провежда дебат по въпроса, но тук трябва малко да се изяснят нещата. И последното, което искам да кажа, госпожо председател, е по 76-та точка. Може би на тази точка се гледа по по-различен начин от Европейския парламент, отколкото от съвета и от комисията за липсата на диалог с гражданското общество и на консултации. Този диалог и консултации не може да донесе до бързи резултати. Това е дългосрочен резултат, защото е необходимо да се променят нагласите в отделните страни. Има определен успех в това отношение и можем да проведем допълнителен дебат по друг повод по тази тема. Но в прерогативите на парламента е да говори за това, че е разочарован, че липса напредък. Госпожен Тиманс, казва председателката, съжалявам, че нямаме достатъчно време, бих ли приключили за а, ангажирането на гражданското общество. Ние организираме семинари за а, гражданското общество регулярно, Такива семинари се провеждат доста често с представители на гражданското общество от трети страни. Няколко от депутатите призоваха да се предложи обучение на служителите. Ние сме организирали такова обучение за хиляди служители на съвета и на Европейската комисия. Такива сесии се провеждат 3-4 пъти в годината но такова обучение следва да се организира и за служителите в делегациите в бъдеще. И искам отново да изразя благодарността си към госпожа Андрикине за това, че изготви този чудесен проектодоклад. Благодаря на Европейската комисия. Обедена съм, че докладчикът се е убедил в нашата в това, че ние оценяваме начина по който е структурирала доклада си. Господин Проди, госпожа Нилсен споменаха права, свързани с околната среда. Докладчикът вече спомена това в, в точката а, екология. Също така повече внимание към Северна Африка, Близкия изток и също така по отношение на доклада Голдстон и миграцията като пример за политика, в която Европейския съюз не спазва собствените си ангажименти. И с това ще дам думата на докладчика и съм убедена, че можем да работим заедно още по-добре. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че се възстановявам от това неприятно объркване. Всичките ми бележки бяха на литовски. Когато трябва да представиш а, а, своя доклад и трябва да преминеш на английски, аз очаквах, че поне днес ще има някой, който може да превежда на литовски. По-точно от литовски, така че е, е, искам да ви се извиня за това, че не бях толкова ясна. Благодаря на всички вас за коментарите. Отбелязах всичко това, което казахте. Благодаря, Ричард, за е, милите думи, но като член на подкомисията от доста време разгледах въпроса за диалога по прат на човека, GSP плюс економическата и финансова криза, миграцията и тероризма, правата на жертвите, насилието срещу жените, достъп до природни богатства. Надявам се, че ще може да се намери компромис и тези въпроси да бъдат застъпени в доклада. Обещавам а, да отразя максимално становищата а, на а, други депутати, тъй като аз съм автор на доклада, но доклада в крайна сметка излиза от името на Европейския съюз. Надявам се, че председателката ще предложи друга дата за внасяне на измененията. И също така, още една кратка информация. Ще проведем дискусия а, около кръглата маса с неправителствени организации в един и половина във вторник. Тогава а, сега Мястото ще бъде обявено през следващите дни. Онези от вас, които проявяват интерес към коментарите на неправителствените организации, са добре дошли, т.е. вторник един и половина. Благодаря и на представителя на Европейската комисия за направените забележки. Благодаря, казва председателката. Между впрочем, службите обсъдиха вашето недоволство от сроковете. Искам да спомена, че нашата цел е да проведем дебат по този доклад и други въпроси, свързани с правата на човека, по време на пленарната зала през декември. Не искаме да изпуснем това. Искам да бъда прозрачна. Политическата група на докладчика е, доста дълго време трябваше да мисли преди да реши е, крайния срок, така че изпуснахме малко време. Можем да отложим крайния срок от 7 октомври до една седмица по-късно. Ако обаче приемете е, измененията бъдат внесени на английски или на френски. Така че при това условие можем да преместим а, е, крайния срок а, е, до 14 на обяд. Е, това е единствения начин на докладът е, да бъде готов е, за декемврийската пленарна сесия. Господин Хауит, предполагам, че нези, които искат да предложат изменения народния си език, да могат да го направят до петък, до следващия петък. Ако, значи, мога ли да кажа това на колеги от моята група, които искат да внесат изменения на своя език? Председателката, да, онези, които искат да внесат измененията на, на своя език, трябва да внесат тези изменения в съответствие с предишната дата – аз съм французойка и за мен това е удобно, но не е възможно да се дадат на всички парламентаристи едни и същи условия за работа. Това просто не е възможно. Аз смятам, че това е скандално. Единственото предложение, което мога да направя, е, че ще отнеса въпроса на заседанието на разширения състав на бюрото. Друго предложение не мога да направя. Това е единственото, което мога да предложа, така че ще потвърдим това по време на разширения състав. Казаха ми също така, че тъй като предстои заседание на разширеното бюро в 2 часа, преводачите трябва да прекъснат работа в 12.30, разбираме, че и те имат нужда от а, а, почивка. И сега, тъй като имаме само. Остава ни около половин час за следващия доклад. Той е много важен, а, но а, и доклада, който обсъдихме току-що, беше изключително важен. Сега ще ви помоля да намалите времето за изказване. Искам да благодаря на колегата Кукан, член на подкомисията, за това, че привлече нашето внимание към комисията РЕКОМ. РЕКОМ е съкръщение за регионална комисия за търсене и оповестяване на истината относно военните престъпления и другите сериозни нарушения на правата на човека в бивша Югославия. Искам да, го, да благодаря на Пиер Мирел от Генерална дирекция разширяване за неговите контакти с парламента. Сега предисторията на инициативата е следната. Войната в бивша Югославия доведе е, до много жертви и до е, огромен брой вътреш, е, разселени лица. Има Разкриват се масови а, гробове. А, клането в Сребреница е само един пример. Въпросът е дали политическите елити в страните полагат а, сериозни усилия за помирение и бихме искали тази инициатива да получи видимост. Ето за това е, водим и този дебат под е, ръководството на господин Кукан, който е председател на делегацията за връзка с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. Благодаря на всички, които са тук. Благодаря господин Кукан. Тук имаме голям брой гости, които участваха е, на кръглата маса. Сега бих искала господин Кукан да председателства след, следващия, заседанието през следващия половин час. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да приветствам нашите гости от инициативата РЕКОМ. Поради е, ограниченото време аз ще бъда много кратък. Искам да приветствам нашите гости с добре дошли. Както видяхте, сами пътят към Брюксел не е лесен. Нито политическия път, нито пък и чисто физически, поради различни е, причини не ви беше лесно да стигнете до тук. Както виждате, вместо един час ще имате само половин час. Живота в Брюксел не е лесен. И така, председателката спомена приоритетите на инициативата. Наименованието е дълго, но то представя основните въпроси, които тази инициатива иска да повдигне. Искам да подчертая представителността на тази инициатива. Вътре са представени всички, почти всички страни от региона. Според мен това говори за тяхната готовност да си сътрудничат по, по този много щекотлив въпрос. Също така в международен контекст въпросът е актуален. Това е още една значителна е, инициатива в областта на преходното правосъдие. Целта е да започне процес на помирение, което може да се сравни с е, Комисията в Южна Африка за истина и помирение. Реком е широка коалиция от неправителствени правителствени правозащитни организации, които настояват за създаването на независима комисия в страните от бивша Югославия. Надявам се, че днес ще започнем диалог тук в Брюксел и той ще продължи с други инициативи, е, които да доведат до целта, която сте си поставили. Регионалният фокус на тази инициатива – той е много важен, защото естеството на престъпленията е регионално и е много трудно да решаваме тези въпроси в рамките на отделните страни. Друг важен въпрос е идентифицирането на отделни престъпници, за да се предотврати а, отправянето на обвинения срещу цяла нация. И този въпрос е много деликатен. И за да обобщя, РЕКОМ е уникална инициатива отдолу нагоре, която заслужава категоричната пълна и дългосрочна подкрепа от страна на Европейския парламент и Европейската комисия. Сега ще дам думата на нашите а, гости. Искам да ви помоля да проявите разбиране и да изказванията ви да продължат не повече от две минути. Ако продължите повече, аз ще проявя твърдост и с, а, ще вдигна чука си, за, просто за да ви дам знак. Сега ще помоля госпожа Наташа Кандич от Центъра за хуманитарно право от Сърбия. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател, госпожо Хотала, господин Кукан. Благодаря и на господин Мирал за тази чудесна инициатива. Да представите нашата инициатива, наречена РЕКОН. Това е, е отговор на място за това да разрешим проблемите, свързани с миналото. Това е инициатива, целта на която е да бъде оперестена истината и то окончателно в бивша Югославия. Ние всички знаем, че процесите бяха насочени срещу извършителите. Вие добре знаете, че Целта беше да бъдат осъдени виновните във военно престъпление. Има политическо и национално измерение. Със създаването на а, РЕКОМ ние искаме да преодолеем обективните и субективни недостатъци на тези съдебни процеси. Ние искаме да се изрази съчувствие към всички жертви. Искаме да наблегаме на подкрепата, която получаваме. Ние сме посветени на на това да бъде намерено а, решение на местно ниво. Ние се фокусираме върху жертвите. Благодаря за тази възможност да можем да представим нашия проект пред Европейския парламент. Благодаря за вашето изказване и за вашата краткост. Весна Терешелич е от Харватия, от организацията Документа. Благодаря ви. Ние сме силно насърчени от подкрепата на Европейския парламент до сега. Надявам се това да продължи и в бъдеще. Подкрепата, която имаме в региона, нараства със всеки изминал ден. Имаме повече от 900 организации и хора, които участват в работата по проекта. Имаме, имаме също представители на Сдружението на лицата, които са безследно изчезнали. Имаме подкрепата на женските организации, имаме подкрепата на ветерански организации, на различни религиозни общности. Ние също получаваме подкрепа от а, господин Ясипович, а, президента на а, върло важно време ние разговаряме с различни политически партии по този въпрос. Ние провеждаме нашата кампания в настоящия важен момент. Ние подготвяме седми форум в Загреб първо и след това в Сараево. И очакваме подкрепата на парламентите на нашите страни. През юни следващата година нашата инициатива ще бъде представена пред правителствата и парламентите на нашите страни за създаване на тази комисия. Ние говорим по този въпрос от 2006 година. Комисията може да се формира само от правителството и от парламента. След това ще се постигне международно споразумение за създаването на комисията. Става дума за устава на комисията, ние го изготвяме. Там ще е посочено кой може да членува в тази комисия, каква да бъде нейната структура, какви да бъдат основните й задачи. Провеждаме срещи, консултации между 30 и 70 души. Понякога в тези срещи участват и повече хора, до 200 души. Благодаря отново за вашата подкрепа господин Кукън. Сега давам думата на госпожа Дружко от Асоциацията на журналистите на Босна и Херцеговина. Е Международният трибунал извърши много работа. Но престъпленията са толкова много, че съдилищата нямат капацитет да разгледат всеки случай. Те могат да установят само така наистина, съдебна истина, а това, от което имаме нужда, е цялостна пълна информация. Босна и Херцеговина не могат да свършат сами тази работа без информация от Загреб или Белград поради естеството на събитията в Босна. Ние не разполагаме с всички факти. В, през октомври ще имам избори и след като след изборите вече ще видим дали ще имаме подходящи събеседници все още престъпленията се случва престъпленията да биват отричани. От Република Сръбска ни казват, че ня, не е имало клане в Сребреница и на нас ни трябва е, цялата необходима подкрепа. Благодаря. Господин Субин Мусич от Асоциацията на затворниците при Едор 92 от Босна и Херцеговина. Заповядайте. Казвам се Судбин Мусич и аз ще говоря за Сдружението на затворниците при Едора 92. Ние сме тези, които оцеляха след най-страшния концентра... концентрационен лагер след Втората световна война. И аз няма да говоря за инициативата, а за съществуващата потребност. Искам да да кажа няколко думи за, за този концентрационен лагер. Концентрационният лагер беше собственост на една европейска компания. В Халодрица само за една нощ бяха избити 200 души. В Търнополе има лагер, в който а, снимки на затворници, а, които са били оставени а, да умрат от глад. Правата на човека си остават актуален въпрос в Босна и Херцеговина. Аз бях в концентрационен лагер, когато бях малолетен. Мога да кажа, че в Босна и Херцеговина нищо не се случва, но последният етап от етническото прочистване беше много страшен. И имаме нужда от регионални действия, за да регионални дейности, за да направим анализ на миналото. Господин Кука на това, кое, от което има нужда. Ако не искате демонстрации след 5-10 години пред парламента, кажете ни подкрепа. Сега ще дам думата на госпожа Далиборка Оляревич от Центъра за гражданско образование в Черна гора. Благодаря, благодаря за тази възможност да говори в Европейския парламент за инициативата РЕКОМ. Благодаря за изразената подкрепа. Тя е признание за усилията, които сме положили, но също това, тази инициатива и вашата подкрепа ни дава сили да работим по предизвикателствата, които са пред нас. Искам да кажа, че задачата е много трудна, много сложна. Ние вече можем да кажем, че постигнахме няколко сериозни успеха. Пример за това е, има в Черна гора. Регионалният отговор, регионалната реакция, единств, регионалните действия са единственото, което могат да придвижат нещата напред. От друга страна, ние имаме подкрепата на Черногорския парламент. Всички групи в парламента подкрепиха инициативата и това е изключително важно, за да успее нейното осъществяване. Надявам се, че с вашата подкрепа ще получим политическа подкрепа и в други страни. Благодаря. Сега ще помоля Драган Певач, Дружението на семействата на изчезналите и избитите в крайна Сърбия. Благодаря ви много за това, че отделихте време да ни и слушате по този много труден въпрос. Няколко думи от името на жертвите. Жертвите също подкрепят инициативата РЕКОМ. Ние смятаме, че тя е много нужна. Моята майка беше убита жестоко на 66 годишна възраст. Тя казваше, че глухият отказва да слуша и хората в Сърбия и Харватска всъщност не искат да слушат и когато слушат, слушат само за собствените си жертви. Ето защо Искам да ви благодаря за търпението да ни изслушате. Не е случайно, че тази инициатива и тези дискусии се водят в Европейския парламент. Благодаря ви и е, за тази подкрепа, която дойде преди подкрепата от парламента в Сърбия, Черна и Харватска. Думата има Светлана Вукович, Център за отговорна демокрация Луна Руду от Босна и Херцеговина. Искам да ви благодаря за възможността да представя нашата инициатива. Моята асоциация членува в коалицията РЕКОМ. Това е инициатива, целта на която е създаването на регионална комисия, която да установи фактите и сериозни нарушения на правата на човека. Доказано е, че през последните 15 години повечето от нашите страни следваха национален подход. Националните комисии, които бяха създадени, не доведоха до нужните резултати. Необходимо е също да имаме национални стратегии, но те не са достатъчни. Затова този регионален подход е толкова важен за нас в Босна и Херцеговина. Благодаря ви. Господин Кукън, благодаря. Искам да дам думата на Гордан Босанаст от Центъра за мир и демокрация на Харватия. Благодаря ви, господин Кукан. До сега ние чухме няколко важни аргумента, защо Реком е важен за гражданите от Западните Балкани. Бих искал да кажа нещо за важността на, важността на Реком, не само за хората от Западните Балкани, но и за гражданите на Европейския съюз процеса на разширяване с Западните Балкани има една особена характеристика. Рано или късно тези страни, които съвсем неотдавна преминаха през доста неприятен военен а, опит, понякога не се а, отчита в процеса на асоцииране. Защо е важен въпроса за страните от Европейския съюз? Това е така, защото рано или късно гражданите на Европейския съюз ще се срещнат с множество жертви от миналите конфликти на Западните Балкани. За това вие трябва да имате нужната позиция в Европейския съюз по въпроса. Присъединяването на тези страни към Европейския съюз означава, че не само жертвите ще станат граждани на Европейския съюз, но и тези, които са извършили престъпленията, ако не сме им наложили своевременно санкции. Историята на конфликта на Балканите не е само история на конфликт на а, страните от Западните Балкани. Тези страни ще се превърнат част от историята на Европейския съюз. За да говорим за тези конфликти обективно ние трябва да имаме нужните факти. И тук идва приноса на Реком, който трябва да установи фактите. По този начин ще можем заедно да напишем историята на Европейския съюз. Важно е сега, когато тази инициатива се разгледа от парламентите от съответните страни и получи нужната политическа подкрепа, да получим и вашата толкова важна политическа подкрепа. Благодаря, казва господин Кукан. И сега давам думата на господин Авни Меленица от Асоциация 22 май Косово. Благодаря на всички за възможността да говоря пред вас. Аз съм от Меленица, от Бушрия. Идвам от страна, която съвсем наскоро излезе от конфликт. Има много жертви на военните действия. Страната, от която аз идвам, имаше много трудности. Гражданите преживяха доста изпитания. На 22 май 1999 година много граждани на моята, моят град безследно изчезнаха и те не са намерени и до ден днешен. Съвсем накратко, като жертва на войната, бих искал да кажа, защо по наша инициатива тази регионална инициатива е толкова важен форум за жертвите на войната. Това е така, защото трябва да се установят липс, безследно изчезналите. Знаем, че много хора са били убити в Косово и техните тлени останки могат да бъдат намерени навсякъде. Бяха използвани некоректно някои а, цифри, Затова е важно да имаме яснота за това какво е точно са военно-престъпленията, за които говорим. и трябва да се съберат доказателства за това, което се е случило в Косово. Искам да ви благодаря за подкрепата. Разбира се, това е много насърчителна инициатива за нас. Господин Кукан, искам да благодаря на всички наши гости. Искам да ви поздравя за това, че много ефективно използвахте предоставеното ви време и отправихте съвсем ясни послания. Сега искам да дам от на господин Пьер Мирел, който мога да нарека бащата на тази идея. Той активно се ангажира с организирането на вашето посещение в Брюксел. Пьер, имате две минути. Благодаря за мен. Това е дълг. Три съвсем кратки забележки. Аз твърдо вярвам, че инициативата РЕКОМ е задължително допълнително средство към а, Международния съд. Мисля, че не може да има помирение в Западните Балкани без този подход отдолу нагоре, който трябва да бъде придружен от пълната подкрепа на парламентите и правителствата в страната. Истината, отговорността и помирението трябва да дойдат от региона. Ако искаме ефекта да бъде траен, Страните са тези, които трябва да преодолеят наследството на миналото и тези усилия трябва да бъдат положени от всички нива. Правителство, съдебната система, гражданското общество. Ето защо с... ние подкрепяме напълно инициативата РЕКОМ. И ето защо то е, е толкова важна днешната среща. Ето защо искам, искам да благодаря на вас, госпожо председател, искам да благодаря на комисията, благодаря и на вас, господин Кукан, за подкрепата ви за тази среща. Сега откривам дискусията. Зоран Талер поиска думата. Той е от Словения работи активно. Хвала драги колега Кукан. И хваля пред свега за ово Благодаря, колега. Искам да изразя моята дълбока благодарност за тази е, инициатива. Безподобна инициатива не може а, е, да има напредък, не може да има помирение. Ние знаем, е, ние познаваме недостатъчно фактите. Ние трябва да повлияем върху медиите и властите в нашите страни, да излезем с истината. Колко поколения трябва да минат преди да се да се напише обща история. Колко поколения трябва да минат, за да се напишат общи учебници за този период? Знаем, че Германия и а, Франция успяха да направят това след страшните след страшни войни, италианците и словенците. Ние стигнахме до първи етап. Историците на Писаха обща е, история за кръвопролитие в продължение на 100 години. Не само на Западните Балкани, но и другаде ни трябва европейско помирение, особено на Западните Балкани. Ние трябва да подкрепяме инициативи като тази, за да осигурим повече пространство, повече средства. Благодаря ви за присъствието. Благодаря, господин Талер. Сега, по една минута, ако обичате. Благодаря на всички, които дойдоха днес. Искам да кажа, че ние сме много и не сме глухи. Когато говорите за помирение, въпросът е важен и трябва да продължим да говорим за жертвите, защото да се стремежа към мир не означава да се прикрива истината. Единствено, жертвите могат да приемат само това, което проистича от правосъдието госпожа Вержа. И аз искам да се присъединя към благодарностите ви за това, че организирахте тази среща. Вие дойдохте чак до тук и съжалявам, че не ви беше отделено повече време. Аз мисля, че и истината, установяването на истината е задължителна основа и база за бъдещето. Благо... Поздравления за работата, поздравления за коража. Аз мисля, че ние имаме един общо взето общ подход по въпросите, които обсъждаме. Тъй като съм французойка, искам да кажа на своите колеги, че Франция и Германия – и може би е, в по-голяма степен Франция, отколкото е Германия, положиха огромни усилия за да осветлят е, миналото то не е винаги много ясно, дори и във Франция а, няма, истината не е установена в пълна степен в а, Алжир. Не бива да се обезкуражавате, трябва а, непрекъснато да се работи и ето това е начина, това е пътя, основата на която да се гради бъдещето. Благодаря господин Хаует. Тъй като времето е ограничено, Искам да кажа на всички оратори колко високо оценяваме вашето присъствие тук. Това, което казахте, беше много важно. Искам да поставя един въпрос. В Харватия. Всъщност няма да задавам въпроса. Искам да изразя подкрепата за всичко, което правите и което ще направите. Госпожа Ебрисавич е последния оратор. Аз за пръв път ще използвам език, родния ми език на... в Европейския парламент. Няма да повтарям вече казаното. Искам да приканя комисията, подкомисията по човешките права и комисията по външни работи да подкрепят тази инициатива и да я включат като точка в дневния ред за дебат. Важно е да се очертае важността на тези въпроси в отделен дебат. Аз съм беженец от Босна и Херцеговина. Участвам в работата на Комисията по външни отношения от а, Швеция и действително искам да предложа отдолен дебат по темата. Господин Кукън, искам да благодаря на всички за интересния дебат. Онези от вас, които искат да се срещнете с нашите уважаеми гости, ще имате такава възможност между 2 и 3, часа. Те са на ваше разположение. 6 Б на шестия етаж. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Хаутала, бих искала да кажа от своя име, че вашият проект и ценностите, които устоявате, е модел за нас по какъв начин един регион може да работи заедно за решаване на проблемите на миналото. Силно съм впечатлена от начина по който вие сте постигнали единство помежду ви по една толкова болезнена идея. Благодаря ви много. Ние ще продължим заседанието ни от 3 часа. В 2 часа в същата зала ще заседава разширения състав на бюрото.